May... Дами и господа, моля заемете местата си. Откривам заседанието. Честита нова година на всички. Получили сте дневния ред. Има ли коментари по него? Няма. Искам да приветствам комисаря Билбак, с който е днес следна, сред нас. Ще говорим за помощта за развитие. Също така искам да приветствам и членовете на Европейската сметна палата. И отново искам да ви информирам, че нашето заседание се излъчва пряко по интернет. Всеки един човек по света може да ни гледа и слуша. Предлагам трета и четвърта точка да бъдат разглеждани заедно. Те са сходни, а, тъй като е- имаме двама члена на Европейската сметна палата, макар и различни тук. Първо дам думата на господин Весберг. Uh, Благодаря. Почитаваме членове на комисията, господин Пибалкс, дами и господа. След публикуването на годишния доклад на палатата за 2010 година и като докладчик по главата външна помощ, развитие и разширяване, Позволете ми да ви направя един преглед на наблюденията на палатата, заключенията на палатата, както и препоръките, които тя отправя в тази сфера. Що се отнася до редовността на сделките, одитът включваше разглеждането на извадка от 165 плащания, които включват 75 авансови плащания, 90 средносрочни и окончателни плащания. Палатата за, може да заключи, че като цяло тази група за развитие и разширяване няма материални грешки, като е, общата, общото ниво на грешките е 1,7%, но средносрочните и крайните плащания имат материални грешки. Що се отнася до частотата на грешките, 23% от аудитираните плащания на бенефициенти са засегнати от грешки. Трябва да се отбележи, че всички измерими грешки а, са сред средносрочните и заключителните плащания. Голяма част от плащанията са аванси, които предварително предоставят средства за разходи, които ще възникнат по-късно. Голяма част от измеримите грешки, които са идентифицирани, идентифицирани, са свързани с плащания извън периода, в който могат да бъдат извършвани плащания и включване на плащания, които не могат да бъдат покривани сред исканията за плащания, както и плащания, които не са подкрепени от необходимите а, разходни документи или пък а, плащания, направени от комисията, които не са предвидени в договорите. А, в съответната глава има и конкретни примери. Палатата също така отбелязва, че има високо частота на неизмеримите грешки, що се отнася до процедурите за обществени поръчки, както и удължаване на договори от страна на Европейската комисия. Що се отнася до ефикасността на системата, Палатата направи един преглед на системите за контрол на Europaid и Генерална дирекция разширяване и стигна до заключението, че системата и за двете генерални дирекции са отчестно, отчасти ефикасни а, и при а, гарантирането на редовността на транзакциите. А, макар, че е, извинете, господин Роман ще говори по-късно по една от темите. А, макар, че Генерална дирекция разширяване е взела положителни мерки за подобряване на вътрешния контрол, не е възможно да се потвърди наличието на пълна ефикасност след предприятите мерки. Слабостите включват липса на детални указания при указанията за акредитация, при предоставяне на разрешение за управление страна на комисията, слабости е, при одитната пътека е, от страна на комисията при проверката на валидността на плащанията, както и грешки по процедурата с обществените поръчки. Макар, че мониторинга и надзора на тази дирекция могат да бъдат сметнати за ефикасни, палатата установи слабости, свързани с качеството на данните, например неточни или непълни данни в информационните системи, както и липса на инструменти за консолидация на предоставянето на право за проверки на място при децентрализираното управление тази генерална дирекция извършва одит само по отношение на изготвянето на националните системи, докато самите делегации извършват мониторинг по работата. Външния одит е ефикасен. Открихме обаче само един последващ одит на централно управляваните контракти до края на 2010 година. Не са достатъчно детайлни указанията, както и последващите стъпки по подготовката на годишните одитни планове. Освен това установихме, че вътрешната одитна функция на тази генерална дирекция е ефикасна и докладите, които се изготвят, са достатъчно задълбочени. Сега, що се отнася до представителството на Комисията по управление на проектите, ние установихме, че има напредък, но има и мерки за усъвършенстване на процеса, които могат да бъдат предприяти. Що се отнася до остатъчните грешки, при е, те се срещат при децентрализираното управление, което през 2010 година представлява само 30% от е, плащанията. За Europaid палатата смята, че декларацията на генералния директор, както и доклада за годишните дейности, е, дават отчасти добра оценка на финансовото управление, що се отнася до редовността на плащанията и на общия бюджет на Съюза. И стигам, господин председател, до заключенията и препоръките. Както казах, палатата стигна до заключението, че плащанията за външна помощ, развитие и разширяване за годината, която завърши на 31 декември 2010 година, нямат материални грешки. Средносрочните и заключителните плащания обаче страдат от такива. Надзорните и контролни системи са отчасти, е- отчасти ефикасни при гарантиране редовността на плащанията. Затова палатата препоръчва Генерална дирекция разширяване да даде по-детайлно критериите за а, премахване на предварителния контрол както и прекратяване на предоставането на управление на децентрализирани органи в държавите членки, както и тестове за изпробване на системите. Тази дирекция трябва да продължи да подобрява качеството на данните, които постъпват в информационната система с цел управление. Също така тази дирекция трябва да разработи инструмент за улесняване консолидацията на резултатите след посещение по място за проверка на легалност, на законосообразност и редовност. Трябва да увеличи също така последващия преглед на транзакциите за централизирано управление. Европейската комисия трябва да дефинира ясна методология за изчисляване на остатъчната ниво на грешката или дял на грешката при е, е, дирекциите за външни отношения, в зависимост от това, коя дирекция отговаря за представителството. С това приключвам представянето на доклада на палатата по тази тема за 2010 година. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. А, скоро ще излезем със своя коментар. Сега давам думата на представителя на Европейския фонд за развитие. Благодаря. Благодаря за тази възможност да ви представя резултатите от одита на финансовите дейности. Дейностите финансирани от Европейския фонд за развитие за 2010 година. В съответствие с договора за функциониране на Европейския съюз и финансовия регламент, Европейската сметна палата разгледа годишните отчети на 8 9 и 10, 8 9 и 10 фонд, в това число и докладите за финансово изпълнение, също така и редовността на финансовите дейности. Разгледахме процеса на декларациите, заедно с анализ на надзорната дейност на комисията. И е, използвахме документацията, предоставена за дейностите на комисията. Анализирахме централните служби в Гана, Уганда, Буркина Фасо, Сенегал, Барбадос, и Руанди. И акцентът беше поставен върху ефективността на механизмите за контрол и предварителният и последващ контрол, външният одит и резултатите от вътрешния одит. Що се отнася до доказателството и потвърждението за редовността на операциите, разгледахме декларациите. Десет от тях бяха за бюджетни дейности. Имаше и 20 документа, свързани с плащания за подкрепа на бюджета. Данъчните операции бяха анализирани възоснова на критерия за субсидиарност и бяха сравнени с сумите. Анализирахме годишния доклад на Europaid. Резултатите са следните. Що се отнася до надежността, Европейската сметна палата смята, че отчетите за 8, 9 и 10 фонд са надежни в всички основни аспекти. Същото въжи и за резултатите от операциите и паричните потоци за финансовата година до тази дата. В съответствие с финансовите разпоредби и счетоводните стандарти, прияти от съответните органи що се отнася до законността и редовността. Сметната палата смята, че приходите по отчетите са е, правомерни и редовни, заедно с е, това е, Сметната палата излезе с отрицателно становище за законността на плащанията и това е свързано с някои основни елементи. Плащанията за 2010 година съдържат доста съществени грешки и смятаме, че има процентът за грешки 3,4%. Е Основните типове грешки в плащанията са както следва – грешки, свързани с точността на изчисленията, липса на отчетни оправдателни документи, не се, няма оправдателни документи за направени плащания и за извършни услуги, а също така и грешки, свързани с субсидиарността, особено в областта на обществените поръчки дати на изпълнение, описание на дейностите. всички те не съответстват с действителността, а също така и сумите изплатен ДДС. Що се отнася до процента на грешки, съдът установи и не измерими грешки, като например гаранции за изпълнението. При тях няма корекция с оглед на договорените суми. Липса на съответствие с плащанията, разрешени от Генерална дирекция външни отношения. Също така документацията не съответстваше на стандартите. Що се отнася до ефективността на системата за контрол и надзор, Сметната палата смята, че на ниво от централни дейности на Europe Aid системата е частично ефективна по отношение на установяването и на коригираните грешки особено по отношение на грешки, установени в процеса на предварителните проверки. Заедно с това делегациите трябва да подобрят и последващите, последващия контрол, както и процедурите за външен контрол. Разработили сме план за действие, за да се подсилят административните и контролни системи. Мисля, че този план отчита повечето препоръки, отправени в предишни доклади на Сметната палата. Но през 2010 година самият план е, първ, е в първоначален, е в начален етап на изпълнение. В годишният доклад за дейността европейц смята, че процентът грешки – свързани с предварителна и последваща констатация, не предполагат възможно, не предполагат а, декларация от страна на генералния директор. И ние бихме искали да ви кажем, че EuroPaid не предостави достатъчно доказателства в подкрепа на своите отчети, особено по отношение на а, дейностите за подкрепа на бюджета. Европейт трябва да предприеме поредица от дейности, предвидени в плана за действие за да може последващият ти предварителен контрол да се усъвършенства, да се подобри надежността на външната одитна дейност и оценката на направените плащания. Трябва да направим а, оценка на а, ползите и разходите на различните дейности, извършени в а, рамките на системата. Трябва да се осъществяват повече проверки на място. Благодаря. Председателят благодаря. Преди да дам думата на господин Пибалкс, искам да приветствам с добре дошъл нов член на нашата комисия, господин Отес Филелио. Добре дошъл. Надявам се, че работата в, комисия, в нашата комисия ще ви хареса. Господин Пибалкс има думата. Господин председател, госпожи и господа депутати, дами и господа, Сметната палата е представила професи... професионален доклад за 2010 година. Ние сме твърдо решени да се съобразим с решенията и препоръките. За първи път процента на грешки е под нивото на същественост за външните помощи, финансирани от бюджета за 2010 година и възлиза на 1,7% за Европейския фонд за развитие. Процента на грешки е 3,4. Миналата година, 2009 година, ситуацията беше обратната. Европейският фонд за развитие беше 2,9, а при бюджета 5%. Процента грешки, установен от Сметната палата, говори за напредък в областта на Европейт, имайки предвид годишния подход и архитектурата на контрола се основава на годишен подход, остатъчните грешки би трябвало да се окажат по-малко от оценката на Сметната палата. Заедно с това аз съм твърдо решен да продължим усилията за по-нататъчно съвършенстване. Голяма част от дейността ни миналата година беше свързана с планиране, за да бъде по-ефективна политиката. Също така, целта ми за 2012 година е системите за финансово управление да станат по-ефективни и ефикасни. Ние смятаме, че надзорните и контролни системи са ефективни, имайки предвид, че контролът има за цел да обхване пълния цикъл на многогодишните проекти. И след като, спазих, и след като спазихме препоръките на палатата, според мен, усилията положени от всички през последните години, за да се подобри доброто финансово управление на външната помощ и по-конкретно дейността по плана за контрол дават резултати. Няколко конкретни дейности вече са изпълнени в това число пълната промяна на от в отчетите, предоставени от делегациите. Това означава повече отчетност чрез по-добри системи за отчетност, основани на качеството на изпълнените проекти. Също така се работи и по ръководство за наблюдение. Инвестирали сме в превентивни мерки, в това число ново ръководство за финансови дейности на служителите и а, онлайн обучение за процедурите за сключване на договори. Инвестираме също така в а, повече на директно обучение за ръководители на делегации и персонала, преди да, се, да започне работа в делегации. В началото на тази година започнахме свой собствен одит на представителна извадка, за да видим процента остатъчни грешки. Аз ще ви държа, държа в течение на резултатите от процеса. Дейностите за вътрешен контрол са цялостни и са насочени към процеса преди окончателните плащания. Този подход обаче изисква много ресурси и ние се борим да постигнем баланс между разходоефективна система на надзор и ниско ниво на спазване на изискванията. Раз, въпреки постигнатия напредък, не бива да се самоуспокояваме. Ние трябва да се погрежим така, защото всяко евро външна помощ да бъде оползотворено. Както обикновено, Европейският парламент със своите становища показва, че това съответства на очакванията на гражданията. По добро изпълнение. Това е целта на политиката за развитие. Предложената ни програма за промяна в подкрепата за бюджета и предложенията за бъдещите инструменти за външна помощ ще ни дадат възможност да, на, да постигнем повече резултати там, където те са най-необходими ние ще помогнем на страните партньори да се преборят с корупцията и да упростят процедурата. Трудностите, пред които сме изправени, са сериозни, особено в сегашния економически климат. От една страна ние разполагаме с инструментите, за да се справим с тези предизвикателства. Тук се включват добри работни взаимоотношения между Комисията и Европейската служба за външна дейност. Госпожи и господа, в заключение искам да кажа, че приветствам приноса на Сметната палата към нашата работа. Нейните препоръки се, нами... се, от... се отчитат в работата на комисията а, и в усилията й да постигне повече ефективност в а, дейността а, за външна помощ. Аз знам, че мога да разчитам на членовете на вашата комисия и колегите в палатата, за да използваме по отговорен начин средствата, и инструментите, да спазим обещанията си и да оползотворим всяко евро. Благодаря, господин комисар. Господин Фялнер има думата. по отношение на онази част от бюджета, за което отговаря комисията. Благодаря. Благодаря на палатата, както и на комисаря. Изказването ми ще се съсредочи върху три елемента. Първо ще говоря за влиянието на авансовите плащания върху нивото на грешката. След това ще говоря за качеството на системата за контрол и надзор и накрая ще говоря за доклада за дейността през годината на Europaid. Разбирам, че дела на грешките тази година е под 2% за първи път, що се отнася до външната помощ и развитие. Явно се очаква от мен да ви поздравя за това. До известна степен ви поздравявам. Но, както съм казвал и преди, както, го, както казах и през ноември миналата година по отношение на доклада на, коми, на палатата от миналата година, не мога само да ви хваля. Голямата част от Комисаря ни информира, че 62% от всички оперативни разходи, включени в глава 5 на палатата, са предварително финансиране и 14% от всички разходи са бюджетно подпомагане. От 2008 до 2010 нивото на префинансиране в бюджетна подкрепа се увеличило от 68% на всички оперативни разходи и тази година е 75%. Всички знаем, че е почти невъзможно да се направи грешка по отношение на редовността и законосъобразността при префинансирането или при бюджетното подпомагане – Реалните рискове, както всички знаем, са свързани с средносрочните или междинните и крайните плащания. Що се отнася до бюджетното подпомагане, пък свързано с ефикасността на подкрепата или пък измами или корупция, които също са релевантни при бюджетното подпомагане. Очаквам от комисията да извършва стриктен контрол върху тях. При тези кратки калкулации видях, че тези 75% от оперативните разходи са били предварително финансиране, бюджетно подпомагане и ние знаем, че е почти невъзможно да се направят а, грешки при тези плащания. Затова, господин комисар, ме интересува какъв е делът на грешките, що се отнася до междинните и крайните плащания по-творчески подходи. С нощи си направих собствени сметки. Не зная дали тези сметки са верни, но ако правя тези сметки на базата на това, което знае 2%, 75%, 25%, тези общи 2%, какво правят от тези 25% и стигнах до 8%. Ако това е така, Нивото е, на грешката е по-високо от е, това при кохезията, където е 7,7% в е, онази сфера, в която можете да правите грешки. Тоест, повече грешки, отколкото при сближаването. С господин Хан дълго говорихме по този въпрос при последното ни заседание но мисля, че това са критиките, които трябва да отправя. Мисля, че не е 2% нивото на грешката. И какво означава това за бъдеще? Тъй като това е предварително финансиране, очакваме средносрочните и крайносрочните плащания да се увеличат. И ако при тях делът на грешките е по-голям, при тези средносрочни и крайни плащания, то тогава до година и по-до година ще означава ли това, че можем да очакваме делът на грешките да се увеличава всяка една година? Интересно ми е да чуя какво ще каже комисаря по този въпрос. Не искам да гледам на бюджета като добър, само защото се вглеждаме в предварителното финансиране. Бяхте прав, когато казахте, че не можем да сме удовлетворени от което, това, което сме постигнали, но още работа е необходима. Искам да попитам какви са плановете ви, за да падне още дълът на грешките, тъй като аз вярвам, че по-вероятно е делът да е по-голям от тези 2%, за които говорите, при средносрочните и крайните плащания. До тук ще спра по този въпрос и сега ще говоря за качеството на системите за контрол и надзор. Четейки доклада на палатата в 5.16 се казва, че две трети от грешките са при заключителните плащания и те не са били засечени от контролните механизми на комисията. Две трети от грешките са там и не са били установени от контролните механизми на комисията. Затова Сметната палата казва, че контролните системи са само частично ефикасни. Европейската комисия обаче не е съгласна в отговора си с това изказване по отношение на казаното в точка 5.16. Там се казва, че комисията смята, че корективни мерки преди а, крайни плащания се предприемат и те са ефикасни. На каква основа успорвате констатациите на палатата? Ако две трети от грешките не са открити от Европейската комисия, на мен ми е много трудно да разбера защо смятате механизмите си за контрол за ефективни и ефикасни. И на трето място европейц и годишен доклад за дейността. Вашият генерален директор заявява в своя доклад за дейността през годината, че ви е обърнал внимание върху основните елементи, декла... декларациите за достоверност и тази декларация е без резерви. Оценката на палатата обаче по този въпрос не е точно такава, като миналата година имаме Б, а не А, което е всъщност най-добрата оценка. На 161 страница го казва това палатата, там се казва, че европейте има добра стратегия, постоянно подобрява надзорните си системи и системите си за контрол. Това са отлични новини. Но и не толкова отлични, защото палатата също заявява, че декларацията на генералния директор, както и доклада за годишната дейност, дават само частично вярна оценка на финансовото управление за редовността на съответните фондове. Европейската комисия явно не е съгласна с това становище на палатата, защото комисията смята, че генералният директор е бил прав да не излиза с резерви. Многократно сме говорили с комисарите по отношение на резервите Искам първо да чуя становището на, на палатата по отношение на резервите и след това Европейската комисия. Защо има различно становище? Други ваши колеги, с които сме заседавали тук в нашата комисия, е, като че ли забравят един момент и аз искам да ви го припомня. Когато приемате синтезирания доклад на Европейската комисия, е, колегиума носи отговорност за изчерпателността на тези резерви. И затова искам да разбера защо има такива различни становища. Искам да чуя становището и на палатата, и на комисията. И на 32 страница доклада за годишната дейност се казва, че Европейт не винаги тълкува по същия начин като палатата дефиницията на грешка – поради в кавички различно позна, различни познания по отношение на случващото се на процедурите. Това беше цитат в кавички. И аз искам да попитам какво значи различни познания, различно познаване на. Как, как така? Как така различното познаване ще води до различни грешки или различен дял на грешките? Оставам с впечатлението, че тази фраза, която цитирах, всъщност е една критика от страна на аудитирания към аудитиращия го. Може ли да ни обясните, господин комисар, какви са примерите, да речем, или какви биха били последствията за тези различни нива на познаване и какво означава това различно познаване? Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Еренхауер ще даде своята бележки. Благодаря. Съвсем накратко някои въпроси. Получихме вчера след обед въпросника от вас и успяхме да се запознаем с него на пръв поглед. Мога да кажа, че има много подробни отговори на въпросите, за което благодаря. Първият ми въпрос е насочен към самостоятелността и независимостта на развиващите се страни. Според мен целта на сътрудничеството за развитие е на първо място да се създаде баланс в економическо и социално отношение между севера и юга, между донорите и реципиентите. А от друга страна, е, целта със сигурност е да се създаде независимост е, и самостоятелност на развиващите се страни. Обаче, когато погледнем реалността по отношение на помощта за развитие и разгледаме някои инструменти, например предоставяне на кредити при лихви, инвестиране в собствен капитал, опит е, да се изгражда финансова индустрия в Африка, получаваме впечатление, че всъщност се създава създава много повече зависимост. Вие самите в нашия разговор казахте, че искате да заложите повече на кредити, например в пътното строителство. Също така трябва да се създадем, да се занимаем с това как възникват парите. А, ако това става чрез кредити, това означава от своя страна, че е, е, кредити могат да се връщат отново чрез поемане на нови кредити при определена лихва. И тук имаме конкретен въпрос. Как вие бихте оценили въз необходимостта във връзка с е, стабилността е, и самостоятелността, която трябва да създава помощта за развитие? Е, инструментът Е и Б. Това е, е инвестиционен инструмент и в тази връзка имам и въпрос към Сметната палата. Имахме сме среща, при която се обсъждаха възможностите за контрол на Сметната е, палата по отношение на е, Европейската инвестиционна банка. И тогава Сметната палата каза, че няма възможности за контрол. Е, обаче, от друга страна, получихме сведения, че има такива възможности за контрол на например, когато става дума за предоставяне на кредити е, от финансови институции на малки реципиенти, това може да се контролира. Аз искам е, да науча от Сметната палата какви точно са нейните възможности за контролиране на Е и Б, и може би е, да бъде направено едно сравнение с е, други институции и органи на Европейския съюз. Третият ми въпрос е насочен към е, делът на грешките. Тук вече получихме отговор в въпросника видяхме това вчера, но има противоречие. От една страна казвате, че квотата или делът на грешките е стабилен, а от друга страна казвате, че има положителен резултат, т.е. напредък. Когато погледнем обаче цифрите, виждаме, че е, делът на грешките от 2009 е, към 2010 се е увеличил с около 2%. И ако обяснявате това с различна методика, то тогава значи няма единна методика, която да се използва от Сметната палата и комисията. След това искам да получа обяснение, що се отнася до сътрудничеството прозрачността в сътрудничеството с ОНЕ, а също така и с Трастфанс. През февруари ще пътуваме за Хаити. Вчера имахме подготвителни разговори с господа, които се занимават много интензивно с тази тема. Един проблем беше засегнат там, един от многото, примерно, че мандатът на комисията изтича и средства, които вече са обещани, не могат да бъдат изплатени. Ще бъда много щастлив, ако можете да ми дадете вашата оценка, как ние да излезем от тази задънена улица. Ако обичате, скицирайте накратко как може да стане това. Благодаря. Благодаря. Господин комисар, искате ли да се изкажете по чутото от двамата докладчици? Първо, искам да благодаря господин Фелнер и господин Еренхаузер за докладите и дейността им по този въпрос. Ще започна с един пример, който показва какво предизвикателство е да се опитаме да постигнем баланс между многогодишния цикъл на проектите и цикъла на палатата, т.е. има разминаване и затова има предизвикателство. Пета глава, 145 страница. Там е примера. Това е един проект с кашу. 2008 година е бил установен при оценката на риска, 2010 година са направени а, съответните проверки, 2010 година от палатата са прегледани сметките, но тогава одитният доклад още не е бил получен и затова не, не е бил взет предвид. Одитният доклад е пристигнал малко след това с сходни резултати като тези на палатата. Липсващите документи са били открити е, в е, съответната организация. След като са били проверени тези документи от трети аудитори, е, е поискано да бъдат върнат средствата от страна на комисията. Тоест, отвъд участието на палатата, смятаме, че не е било разходвано нито едно евро което да е отишло на празно и че нашата одитна система е открила това, което и палатата е открила. Палатата си има своя методология, те се основават на предходни години, на динамиката, защото методиката не се е променила. Ако тя се промени и предварителното финансиране се взема предвид, то резултатът, разбира се, ще бъде различен и вие сте прав. Но методологията е била прилагана и предходни години. И ако разглеждате динамиката, динамиката е положителна. Не се опитваме да представим дела на грешката, само за да бъде по-нисък. Няма как да го направим. Не можем да управляваме толкова много проекти, за да си измислим нов а, и по-добър дял на грешката. Надявам се до година да има по-малко грешки, но тази година поради един от фондовете тя се покачи, този за развитие. Трябва да продължаваме да подобряваме контролните системи. Основното обаче е, че проектите са многогодишни. Имаме и последващ контрол, който може да бъде наложен. И ако казвате, че вашите калкулации са такива, аз... А, смятам, че трябва да са около 5%, а не вашите 8%, ако изключим предварителните плащания. Но се използва последователна методология и аз се радвам, че сме постигнали, даже съм горте на цяло 7%, защото това е същата методология и тя показва, че по бюджета има значително подобрение и няма материални грешки. Ще продължим да работим с онези, които се занимават с проектите. Ако видите участието на ОЛАБ, ще видите, че няма измама. Това са грешки, свързани с липсващи документи, е, разходи, които неправомерно са били включени, или пък недоглеждане от страна на държавни служители. Хората могат да бъдат обучени, за да не допускат такива грешки. Трябва да се работи с хората. От друга страна работим с определени държави, като Сомалия, Судан, а, на слоновата кост, не е лесно да се работи с тези страни. И понякога е трудно да се намерят а, съответните документи. Трудно се посещават тези места, дори по причини свързани с сигурността. Така че винаги ще бъдем уязвими, а, защото добри, дори с най-добрата система ще има разминаване с а, палата. Защото ние говорим на многогодишна основа, а те палатата на едногодишна качеството на контролните системи. Винаги ни помага работата на палатата и имаме нужда от повече качество при външните си оценители. Тоест, ние обучаваме тези аудитори и само сертифицирани външни аудитори могат да участват. Има съответно обучение и когато се мине през това обучение, може да бъде сертифициран. Независимите аудитори не винаги работят добре, опитваме се да работим с тях и да повишим качеството на работата им. И накрая, доклада за годишната дейност. Доколкото разбирам казаното от палатата и господин Рамайл го каза, всеки трябва да прави е, преценка за остатъчната грешка. Ако такова няма, трудно можем да се съгласим с една декларация без резерви. Работим по методология, направихме първи тест, можем през 2013 за 2012 да дадем такъв процент на остатъчна грешка. Мога да ви информирам, а и преди съм го казвал пред вас, че това отнема време ще преценим каква е остатъчната грешка. Пак системите на контрол сега. Становището на палатата за това, че те казват, че има частична ефективност за мониторинг, за надзор, за външен одит, за вътрешен одит. Палатата смята, че системите ни са ефикасни. Там, където имат съмнения, е, са свързани с, с системата за предварителен контрол. Да, трябва да се работи по делегациите, защото там и палатата казва, че има частична ефективност на работата, но ние ще го подобрим с времето. Системите, с които разполагаме, винаги могат да бъдат подобрявани, но трябва да се видят и какви са разходите и какви са приходите. Например, проекта с Кашуто, имахме три проекта, всеки един струваше много. не можем да изпратим съответна заявка за възстановяване на средствата при проекти, които се извършват извън а, Европейския съюз. Т.е. всичко трябва да бъде направено преди окончателното плащане. А, системата е тежка. Средствата за външна помощ всъщност целят да променят а, качеството на живота в тези развиващи се страни. Затова решихме, че е важно и от политическа гледна точка да разгледаме нещата. Затова говоря и за новия дневен ред за промяна, в който казваме, че може да работи системата по-ефективно, само като се занимаваш с класически одит. Системата трябва да бъде направена така, че да има по-малко грешки, да има повече проекти, да има регионални центрове за определени видове инструменти и мерки, да бъдем по-фокусирани, да имаме по-големи проекти и това ще доведе до повече промяна. Можем да подобрим одита, да, но винаги има човешка грешка, дори при най-добрите системи. Сега зададахте един въпрос за зависимост и независимост. Това е едно от предизвикателствата в политиката за развитие. Споразумението от Котону, декларацията от Париж, казват, че помощта трябва да се предоставя така, че е, съответните развиващи се страни да са силно увлечени и е, ангажирани с нейното прилагане. Трябва да помогнем на тези държави да развият свои системи. Трябва да подобрим системите им, понякога тези системи са слаби, трябва да работим с националните финансови ръководители на помощта, това изисква промени вътре в съответните трети страни и така можем да постигнем напредък. Сега искаме да инвестираме повече в инфраструктури и ме питате дали това е рисковано. Как може да се постигне промяна от това само да предоставят помощ до една система, в която тези държави няма да имат нужда от такъв тип подпомагане? Има много държави, които сега са предложени от нас за излизане от този списък. Индия, например, 41 и повече процента от децата под 5 годишна възраст там са недохранени но самата държава има ресурси да се справи с този е, проблем. И ние смятаме, че те ще се справят. И помощта, която бихме им предоставили, няма да доведе до голяма промяна. Искаме да има натрупване на критична маса, което може да стане с инвестиции в инфраструктура. И трябва да кажа, че за мен грантовете без до помощ са прекалено скъпи. Инструмента на Европейската инвестиционна банка а, за инвестиции е много добър и ние искаме точно така да подходим. Така може да бъде постигната по-бърза промяна. Има рискове. Това е заем, който трябва да бъде върнат след това, т.е. изплатен. Това е риск, но трябва да избегнем безвъзможната помощ също така. Ще намерим начин да решим този проблем. Но не може държавите да разчитат на това подпомагане в безсрочен план. Те сами трябва да работят и в крайна сметка да спрат да получат тази помощ. Дали е Буркина Фасо, дали е Мали, дали е Гана, която иде от африканските държави. Нямат инфраструктура, никаква инфраструктура, направо изумително. Тези държави много трудно могат да наберат на капиталовите пазари средства, за да се развиват. Тоест, ако не им помагаме посредством инструментите за инвестиции, те ще бъдат в една извечна бедност. И тъй като постоянно расте населението, все повече средства ще са необходими, за да може тези хора да живеят е, горе-долу нормално. Няма лесно решение. Знам, че това е голямо предизвикателство, но такъв е пътя напред. От 2 до 3-4%. Защо, питате вие? Ще направим анализ. Ако е изключение, ще се радвам. Но, в крайна сметка, палатът работи с извадка. И извадката винаги крие такива рискове да представи нещата по по-положителен и по-отрицателен начин. Много ми се иска под 2% да падне материалната грешка при външните плащания. И всяка година се притеснявам преди палатата да излезе с съответната ниво на грешката. Надявам системата да стане по-стабилна. Нищо изваредно не се е случило, така че не е ясно. Трябва да докажем, че делегацията ни работят качествено. По отношение на отчетността, Искаме да има отчетност и прозрачност. Част сме от Аятес. Е, добре се представяме. И това е важно при оценката на прозрачността на всички донорски организации. Това е публикувано, може да го видите. Не сме на първо място. Световната банка мисля, че е на първо място. ГИФИТ, Холандското министерство на външните работи, т.е. ние сме сред много солидни участници. Това са данни на Аяте. По отношение на Хаити, 522 милиона бяхме обещали, 380 са ангажирани, 25% са разплатени. Основната пречка беше неяснотата около президентските избори, както и правителството там. Това беше политическа пречка, която ни блокираше, ни пречеше да бъдем по-ефикасни. Но аз лично не виждам защо сега да не се придвижим напред, защото имаме ново правителство, нов президент в Хаити проектите могат да, да бъдат а, осъществени. Имаме инфраструктурни проекти там, както и подпомагаме функционирането на държавните служби. 23 милиона а, пък ще отидат за обежища. Може да се работи по-активно там, но има ясни причини защо това не се е случило и то беше свързано с политическите неясноти в страната. Не мисля, че сега има пречки да ангажираме повече средства и след това да ги разплатим. To... Благодаря. Сметната палата иска да каже няколко думи. Eh, <coughs> gracias, presidente. Yo quiero contestar eh, o aclarar. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на два въпроса, всеки зададен от един от докладчиците. Ставаше дума за бюджета и за фонда за развитие. В а, параграф 57 от а, доклада на Европейския фонд за развитие се посочва, че по данни на Сметната палата Годишният е, отчет и доклада за дейността на генералния директор всъщност е, съдържат само отчасти коректно описание на стопанисването на бюджетните средства и на законосъобразно е, Това, което се извършва от Сметната палата, зависи до голяма степен от установеното ниво на грешките от страна на аудиторите и това а, се установява в а, одита за достоверност. 3,4% е нивото на грешките, следователно над сигнификантния прак от 2%, така както е установено от Сметната палата. В първото ми изказване аз посочих, че Европейт е на мнение, че остатъчният дел на грешките не заслужава някакви резерви в оценката на достоверността, извършвана от генералния директор. Обаче ние казваме, че в случая няма доказателство. В а, отговора на въпрос 16 на, даден от комисара се посочва, че комисията смята, както и съвета, че трябва да се работи с документи, които имат количествено изражение и по този начин да се докаже надежността в дейността на директора. Ние обаче не получихме такива доказателствени документи. Беше казано, че в бъдеще това ще се направи. Вторият въпрос, който искам да засегна е зададеният от докладчика Ейренхаузер въпрос. Сметната палата не а, е, проверява всички дейности на Е и Б, а само онези средства, от е, бюджета на Европейската инвестиционна банка, които се управляват от комисията и е, чието стопанисване е делегирано на ЕИБ, например Financial Engineering, Trust Funds, тези неща, които идват всъщност от бюджета на Европейския съюз и които комисията отчасти е делегирала на Европейската инвестиционна банка. Това е обект на нашите аудити. Въпреки е, това има една голяма част, е, която е разположена извън бюджета, а именно е, инвестиционният инструмент. Това се изпълнява от Европейската инвестиционна банка, но ние тук нямаме контролни правомощия. Тук трябва да се прави разлика между онази част, която е включена в бюджета и делегирана на а, Европейската инвестиционна банка от е, комисията и средствата, които са включени в е, е, инструмента за инвестиции. Този инструмент се управлява директно от Европейската инвестиционна банка и ние не можем да го контролираме. Т.е. тук трябва да се прави разлика между двете концепции. Не може всичко да се консолидира в рамките на контрола. Това е което мога да дам като пояснение стигаме до отделните депутати, които искат да зададат въпроси. Първият е господин Берман. Благодаря, господин председател. Ще говори народния си език. И слушахме Кристофър Фялне и господин Пибалкс. И двамата говориха пространно, затова ще бъда кратък. Всички ние знаем, че в развиващите се страни не всички изразходвани средства имат възвръщаемост. Ние обаче трябва да видим дали изразходваните средства помагат в борбата срещу бедността. Това, което чух от Сметната палата за механизмите за оценка, които трябва да се усъвършенстват, за да измериме въздействието върху бедността, е дейност, върху която трябва да поставим акцент. Аз бих искал в бъдещото законодателство за инструментите за сътрудничество, механизмите за оценка да намерят своето ясно място, а не виждам това да се е случило. Така че бих искал да чуя какви ще са последиците, какво ще се промени за следващата, следващите 7 години. Мисля, че ние трябва да постигнем съгласие че служителите в делегациите на Европейския съюз в страните получателки трябва да бъдат подсилени, за да бъде контролът в бъдеще по-ефективен. Може би този въпрос не е лесен, но затова ще попитам господин Пибалк за това как върви сътрудничеството с службата за външни дейности. Особено в контекста на контрола върху разходите. Чуваме всякакви слухове за това, че сливането, неодавнашното сливане между служби е било много трудна задача и не е много реалистична. Аз не съм сигурен, че ние в парламента контролираме финансите много добре. Имаме много добър доклад от сметната палата, но разполагаме с малко време да го анализираме. Мисля, че това трябва да се промени. Може би Европейската комисия тук може да отправи предложения, така че парламента да има същите права за контрол върху Европейския фонд за развитие, както върху е, инструментите за сътрудничество. Мисля, че това би било много полезно, защото по този начин ще се повиши прозрачността на изразходваните средства. Господин е, Хаци Маркакис. Благодаря, господин комисар. Вие отговаряте за три генерални дирекции за Европейт и предвид е, вашите отговорности, бих искал първо да изкажа една голяма похвала към вас – проверяваните операции са на много високо ниво, т.е. вероятно проверката е на много високо ниво и Христопъл Фелнер посочи това, а също и господин Тайсбергер. Грешките, които могат да се определят количествено са най-вече в сферата на окончателните плащания. Вие казахте, че предвиждате подобрение в това отношение и заобщо получава се една добра картина, трябва да кажа като цяло. Имам един въпрос, който е свързан във връзка с различни различното ниво на грешките в сферата на средствата управлявани от Европейския съюз и средствата управлявани от Европейския фонд за развитие. Доколкото знам, става дума за едни и същи лица, за едни и същи служители, които управляват тези средства и въпреки това прави впечатление, че управляваните средства от Европейския съюз са по-коректни, а тези, които се управляват от Европейския фонд за развитие, им показват повече грешки. Искам да попитам защо едни и същи лица всъщност работят по различна методика в двата случая. Искам да направя една им политически коментар. Единият е свързан с сътрудничеството с ОНЕ. Ние имахме дискусия по специалния доклад, който изготви Сметната палата. Става дума за това, че видимостта на Европейския съюз в фондовете, където а, средствата на Европейския Европейския съюз са част от средствата на ООН, т.е. там трябва да има по-добра различаемост, по-добра видимост на Европейския съюз. За нас това е много важно. Значи, когато ние като Европейски съюз предлагаме помощ на ООН, това трябва да е видимо. За съжаление обаче не винаги е така. И е, за това смятам, че трябва да се направи нещо в тази насока. Вторият политически коментар е свързан с неправителствените организации. Искам да използвам повода, за да благодаря за писмените отговори. Те са много добри, много подробни. Обаче е, имаме въпрос във връзка с дефиниция на неправителствена организация. Вие съвсем основателно посочвате, че няма такава. Е, позовавате се на документ, стратегически документ на комисията от 2000-та година и е, възоснова на този документ се извършва сътрудничеството с е, НПО. Но трябва да кажа, че някои от тези НПО до 90% и вие посочвате това в отговора си, се съфинансират от Европейския съюз. Всъщност това са изпълнителни органи за а, помощта за развитие, която предлага Европейския съюз. И наистина тук е трудно да се е, предложи дефиниция на НПО защото всички дефиниции до момента са твърде общи и се получи нещо като индустрия с тези НПО. Тази индустрия е, представлява един своеобразен самостоятелен отрасъл вече. И накрая искам да кажа, че вие в е, вашата дейност като комисар е, по енергетиката преди показахте също много високо ниво на качество и тук става ясно, че наистина много зависи от комисията комисар, от конкретния комисар. Много процеси понякога водят до извода, че всичко е на ниво генерални дирекции, а пък комисарът е само този, който полага подписа си, но вие показвате, че наистина много зависи от комисаря. Ако той се отнесе сериозно към темата, тогава се повишава и качеството. Така че аз искам най-сърдечно да ви благодаря лично, да ви пожелая много щастие и много успехи при отстраняването на е, причините за грешките. Благодаря. Дерк Ян Епинг, please.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 а, средства на онези, които имат нужда от тях. Вие говорите за бъдещето и казвате, че бихте искали да поставите акцент върху критичната маса и не сте за отпускането на безвъзмезни средства. Кога обаче възнамерявате да получите положително становище от Сметната палата. Преди да напуснете длъжността си до година, защото и аз работя в областта на бюджета и искам и ще помоля бюджетната комисия да не отпуска повече средства за вашата а, област. Второто, за което искам да поговоря е онова, което е споменато в 12, та точка. Делегациите са определено повод за притеснение. Това е, въпросът е свързан с текучеството на персонала. Бихте ли обяснили какви са причините? От, Даденият отговор е, че намалява броя на служителите, но няма обяснение за явлението. Това е важно, защото обучението няма да помогне, ако непрекъснато се променя персонала. Аз мисля, че те играят важна роля в в, по отношение на това, че представят а, Съюза, но заедно и с това те управляват бюджета. По-нататък има несъответствие между становището на генералните директори на комисията и на сметната палата. Мисля, че трябва да е ясно, че освобождаването на отговорност ще се основава на становището на Сметната палата а не на комисията. Така че въпроса за несъответствието трябва да бъде разрешен между вас и сметната палата. Защото преди да излезете с заключение, то, то, това да стане преди е, становището на сметната палата. Имам предвид по-конкретно становището на генералния директор на Europaid и декларацията, и изразеното с него несъгласие. Мисля, че проблемът е много сериозен е, и аз бих искала да попитам как бихте се справили. Госпожа Иванова има думата. Благодаря. Най-напред е, искам да приветствам заключенията на Сметната палата за постигнатия напредък – а, при намаляване на процента на грешки под нивото на същественост. Моя въпрос по общия бюджет вече беше зададен от господин Бергман и други колеги, така че няма да навлизам в подробности интересуваме не само напредъкът е, от е, гледна точка на количеството, не от гледна точка на качеството и съответства ли на целите за развитие. Въпросите ми по-конкретно са свързани с втората част, Европейския фонд за развитие. Тук бих цитирала е, доклада на Сметната палата, там се казва, че 70% от измеримите грешки са свързани с условията за предоставяне на помощ, в сравнение с 44% през 2008 година. Каква е причината? Сложността на правилата и критериите, която се е повишила и ако не, каква е причината? и а, как ще реши комисията въпроса с упростяването, без да компрометира ефективността на системите за контрол, а, които са отчасти ефективни. Вторият ми въпрос към комисария е свързан с а, общата рамка за постигане на резултати. Имате ли система за прилагане на онова, което е на, конст... на констатациите от а, предишния опит. Искам да се присъединя към казаното от господин Еренхаузен за а, осъществяването на а, одит. Също така Uh, Mr. Ramallo, that the court could not audit everything, but the court could Сметната палата може да аудитира средствата, подкрепени от общностни средства. Към... За сега не мога да намеря доклада а, на Сметната палата за външното финансиране инвестиционният инструмент не е единственият инструмент, който е свързан с външното кредитиране, така че бих искала да чуя какво мисли сметната палата за предоставянето на конкретни доклади за външната част на Европейската инвестиционна банка. Госпожа Вайлер. Благодаря, господин председател. Имам три кратки въпроса. Първият въпрос е свързан с това, което каза колегата Андреасен в доклада се отбелязва критично по отношение на делегациите, че там е имало съкръщаване на персонал и че това вероятно ще се компенсира с използването на външни лица. Вие установявате, че а, трябва да се направи повече във връзка с обучението, обаче ако няма един надежден основен екип от постоянни сътрудници, аз мисля, че обучението няма да помогне. Ще трябва непрекъснато да се започва от начало и да се въвеждат в работата хора, които Както казах, ще трябва от самото начало да започват с тази комплексна и сложна материя. Един въпрос, е, на който вие не отговорихте си е 3962, е, но тук не намирам отговор. Става дума как е, стоят нещата с човешките ресурси при делегациите. Вторият въпрос не е много конкретен, но и аз не съм била постоянно в тази комисия. Има ли някаква съществена разлика по отношение на подобренията в сравнение с преди. Имам предвид страните от Африка, Тихоокеански и Карибския басейн, също така имам предвид и случаите на природни бедствия. Може ли да се установи, а това ще бъде от полза за гражданите на Европейския съюз, че е имало подобрения някакви на място? Вие бяхте малко резигниран в изказването си, посочвайки, че в някои страни в обозримо бъдеще няма да бъде отбелязано подобрение на ситуацията. Може да е така, но ако искаме да покажем, че има подобрения, от една страна по отношение на а, управлението на европейските пари, но също така и подобрение в ситуацията на място, това би било много добре. И стигам до последния си въпрос. Е, това е нещо много важно за Сметната палата, а и за нашия дебат. Е, ставаше дума за обществените поръчки. Там е, винаги имаме един опасен източник от проблеми, много често граничещи с корупция. Аз не Искам да подчертая, че не само в тези страни, но и в Европейския съюз е, се наблюдават такива проблеми. Проблем, въпросът ми е как искате е, да е, внесете промени тук. От една страна не е достатъчен строгия контрол, трябва да има прозрачни правила за възлагането на обществени поръчки и е, може би е, по този начин ще се помогне на публичния сектор е, в тези страни да прилагат тези правила. Къде са проблемите всъщност? Аз мисля, че това е сфера, която създава много голяма опасност за корупция и за наредности. Благодаря госпожа Браувайлер, госпожа Холмар, Става дума за два въпроса към комисията. Първо, за годишния доклад. Аз се занимавах много интензивно с този въпрос, също и моите сътрудници. Искам да попитам, след като за комисията е било трудно да изработи минимални стандарти, които да бъдат институционализирани и утвърдени, то тя обаче намекна, че иска да прилага определени критерии от индивидуален характер, с които да постави, така да се каже, мащабите е, за установяване на това е, дали е необходима подкрепа или не. Тук искам малко повече информация по какви критерии е, се работи и как ще изглеждате, И второ, при прочита на доклада но не само на този доклад, но и на много други доклади от Сметната палата. Веднага ми прави впечатление, комисия и Сметна палата много често възниква или по-скоро се появява думата а, а, протичане във времето или продължителност. Определени проекти трябва да бъдат приключени в определен срок и а, тук се задава въпроса за резултатите. Ако става дума за тях е добре, когато проектът е приключил с изпълнени цели, дори и сроковете да не са били спазени изцяло. И тук е, установявам някаква разлика между Сметната палата и е, комисията. Ако проектът е изпълнен е, правилно и е, е, комисията е съгласна с сроковете на изпълнение. За мене това е много трудно като депутат да го установя е, като грешка. Сега, те са постигнали целта, независимо от това, че има просрочване от няколко седмици или да речем два месеца. Целта обаче е постигната и за това за мен Въпросът е как трябва да се разглежда темата за резултатите във връзка с сроковете и с квотата на грешките. По този въпрос трябва да се дискутира повече, защото накрая всъщност се оказва, че няма грешки, а само сроковете не са били спазени. Госпожа Гресле. Благодаря. Имам два въпроса и един коментар. Ще започна с коментара както казаха моите колеги, съществува конфликт между комисията и службата за външна дейност по отношение на управлението на менеджмента в делегациите. Аз искам да посоча, че още в началото казахме, че а, на госпожа Ештън са прехвърлени определени правомощия в тази насока и а, това означава, че е, този човек е натоварен с много функции, с много работа. Добре, че всички успяхте да установите това. А, всъщност, е, Европейската служба за външна дейност е самостоятелна институция и според мен е, няма смисъл сега да се мисли за общо управление на средствата, което да изглежда така, че комисията е, да управлява административните средства на службата за външна дейност е европейските посланици да управляват личните средства. Е, примерно, те могат да ги делегират е, и на е, делегациите или да определени членове на комисията. Господин комисар, според мен това не е възможно, господин комисар. Това е цената. Ние от самото начало казахме, че а, а, е, този, който управлява службата за външна дейност, не може да бъде натоварван с такива функции. Намерено беше решение, обаче това решение е, до голяма степен подкопава устоите на общ, четността като цяло. Това а, е, беше всъщност въпроса ми. Аз съм малко а, загрижена, аз съм привърженик на докладите за напредъка от страните кандидатки. И когато погледна тези доклади, никога не може да се установи има ли напредък или отстъп, т.е. крачка назад в развитието. Ние знаехме това още от самото начало. И сега как биха изглеждали нещата, ако комисията работи малко по сериозно по тези доклади. Не става дума само за а, доклади, както каза колегата Хацимаркакис. А, а, трябва да получаваме документи, с които можем да работим. Аз мисля, че комисията трябва да работи по-добре по тези доклади за напредъка и това е добра възможност да се покаже, че има сериозна отчетност. Затова предложението ми, господин комисар, е следното. Като погледнем помощта за развитие, там имаме подобни проблеми, като в страните, кандидатки. Защо вие не предвидите е, доклади за напредъка по основни теми, като например корупция, изграждане на съдебна система, изграждане на права държава? Това са основни теми в е, помощта за развитие и е, в помощта за помощ, самопомощ. Е, е, иначе вие можете да отпускате средства, но ако не поставяте такива изисквания, те ще отидат на вятъра, ако мога така да се изразя. Смятам, че помощта за развитие развитие. За нея трябва да се изготвят много по-смислени доклади, така че след 60 70 години да не се питаме какво всъщност сме искали да направим. Втория ми въпрос, генерална дирекция Девко, това е, е едно, о, един огромен организъм, 5000 е, души са включени там, би било добре е, за да, да ни информирате как си представяте нещата с Девко. Благодаря. Господин комисар, не можете да се оплачете, че не проявяваме интерес към вашата тема. С ваше позволение ще вървя географски. Вярно е, че причината, поради която бюджетният орган предоставя средства, чрез европейте да се е борбата срещу бедността. Може би това е най-трудното. Ние можем да решаваме само малка част от проблемите. Така че в процеса на подготовката ние преминахме през два процеса. Първо работа с конкретна страна, на която искаме да предоставим помощ. От друга страна вътрешен анализ на документ, на стратегическите документи на страната и на тяхна основа решаваме в каква посока да се насочим. Мисля, че в следващия програмен период процесът може да бъде по-целенасочен. Така че на този етап виждаме, че ние се опитваме да свършим нещо много важно, но всяка дейност е много дребна. Ако е, погледнете всеки един отделен проект, ще видите, че за хората има полза, но мащабите им не са големи. Инстру... Меха... Инструментите за сътрудничество, за развитие не, са, не могат да решат всички проблеми. Мисля, че е много важно да се разработи стратегия за конкретна страна въз основа на пънат на страната. По този начин ние ще се съобразим с желанията на страната и ще. А ние пък ще планираме какво точно искаме да постигнем. И имаме средносрочен преглед, окончателен преглед, но никога не сме били достатъчно амбициозни, за да измерим конкретните резултати. Винаги сме са. Ние се опитваме, ако не да решим изцяло проблема, то поне да го облегчим. С новата, новите приоритети, новатния план за промяна, ще можем да осигурим по-добри резултати. По въпроса за служителите, аз се гордея с добрата работа, която вършат. Не можем да очакваме увеличение на персонала, всъщност очакваме 5% съкръщение. Госпожа Андреасън попита за персонала. Има промяна в делегациите. Служителите е, на срочен договор са назначени на договори с, на, безсрочни, на служители с безсрочен а, е, договор. А, по този начин а, е, ще се намали текучеството и ще се повиши ефективността и опита на служителите. Разработили сме карта на страните, в които искаме да помогнем. И ние прехвърляме персонала от, страните, в които нуждите са по-слаби, в страни, в които те са по-необходими. По този начин ще използваме по-добре ограничените ресурси по взаимоотношенията с, с, с службата за външна дейност. Ние се опитваме да постигнем максималното с, съществу, с съществуващите договори. Евро... Ръководителят на делегацията на Европейската служба за външна дейност е ръководител и на служителите от комисията. През декември Дейвид Саливан изпрати писмо, в което се каза, че служителите трябва да работят само за конкретната задача, за която са били определени. Опитваме се да изградим максимално коректна система за, по отношение на финансовата област. Опитваме се да осигурим обучение за ръководния състав. генералният директор е, дава разрешение тогава, когато е сигурен, че е, ръководителят на делегацията може да е, изпълни задачите си. Това е нашата архитектура, основана на Лисабонския договор. Може би не е съвършена, но при всички случаи искам да кажа, че не си поставяме за цел да изграждаме независими делегации на Европейт. Ако направите посещение на място, ситуацията не е толкова лоша. Знаете, че 12 държави членки а, смятат, а, че има дублиране на дейността между комисарите, според други дейността по развитието е съвсем е замряла. Мисля, че това са крайни становища ръководителите на делегации имат своите оплаквания, но това е архитектурата, не можем да я променим. Ние се опитваме да направим така, че финансовия контрол да не се отслабва, че служителите да бъдат добре подготвени, за да изпълняват програмата и да запазим отговорността за, е, израз, за средствата мисля, че директорите могат генералните директори могат да подпишат декларацията без да се оказва натиск върху тях. По бюджетния контрол а, и е фонда за развитие, те трябва да бъдат а, подложени на контрол – въпроса на господин Касимаркакис. Механизмите за бюджетен контрол са всъщност оцеляването на политиката за развитие. В сегашната ситуация аз бих искал да бъда под нивото на същественост, но всяка грешка има катастрофално значение за политиката за развитие. Ние трябва да изградим много стабилни и надежни системи, не само за да получим одобрение от Комисията по бюджетен контрол, но и за да може самата политика да се осъществява. освен това, хората гледат на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 е замислен по различен начин от Европейския фонд за развитие. Осмият, деветия и десетият фонд се разпростират върху по-продължителен е, период от време. Затова не може да се очаква процента на грешки да бъде еднакъв и за двата инструмента. Става дума за различни инструменти, за различни методологии. По отношение на видимостта и работата с ООН, Сметната палата много настоява на това. Ние използваме институциите на ОНЕ за конкретни дейности. Някои от тях са много специализирани и са високо уважавани, като УНИЦЕФ или ФАО. Така че в, е, тогава, когато средата е много трудна и в конкретни ситуации, е, те е, могат да постигнат повече. Дали е лесно? Не. Видимостта е предизвикателство. когато виждате при, от, от посещенията на комисаря по хуманитарна помощ, когато посещава определени райони, се виждат всякакви видове лого с изключение на тези на Европейския съюз. Ние прилагаме инструменти, които са много необходими като под бюджетна подкрепа, но е много трудно да сложиш логото на Европейския съюз, когато посетиш Буркина Фасо и а, родилно отделение – те ни обясняват, че смъртността е сред майките и новородените е намаляла. Но това е станало благодарение на мерките за бюджетна подкрепа. Така че трябва да се не трябва да се разчита на форма, формално официално споразумение, по неправителствените организации. Знам, че сме провели дискусия за това как да подкрепяме НПО-та, които ни критикуват. Трудното е състои в това, че живеем в общество, в което НПО-то е част от живота. Не е така в развиващите се страни. НПО-тата, които работят там, работят в трудна среда, и осигуряват а, и осъществяват дейности, които ние не можем да извършим. Нашата дейност укрепва държавата. Неправителствените организации са много важни и не можем да не им обърнем внимание. Неправителствените организации от новите страни не получават финансиране. Има страни, които не предоставят и съфинансиране. Опитваме се да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 А, дали го... За НПО-тата много е трудно да постигне споразумение и по дефиницията. По въпроса на господин Епинг за бюджетната подкрепа. Мисля, че ние изразходвахме 25% от средствата за подкрепа на бюджета. Води се спор от една страна НПО ни хвалят за това, че използваме договорите, е, които са свързани с е, целите на хилядолетието за развитие. ние се натъкнахме на сериозни трудности по две причини. Едната е политическа. Египет и Тунис попитах как можете да работите чрез правителство, което няма демократична легитимност. Съгласен съм. Второ, когато се предоставя бюджетна подкрепа, трябва да се да има стремеж към качество на постигнатото. С целите на хилядолетието за развитие целите са хубави, но броят на хората се увеличава и освен това се колебае. И в новият подход имаме три типа договори. Единият е договор за добро управление – т.е. ние предоставяме обща бюджетна подкрепа само тогава, когато виждаме, че е, ситуацията с е, демокрацията и правата на човека се е стабилизирала. Второ, ние работим по системите за финансово управление. Сметната палата ни критикува и каза, че нямаме достатъчно доказателства във втората половина на 2010 година е, нямахме добра документация. Истинското предизвикателство е как да се дефинират резултатите. За тази цел ние предвидим промяна в договорите за подпомагане на конкретни сектори. В Хаити ние предоставихме ограничена подкрепа. Ако не беше нашата подкрепа, щеше да настъпи хаос. Ние предоставяме бюджетна подкрепа само след анализ на всички показатели. Палатата ни критикува за това, че първо валутния курс не е бил точен. Всъщност те поискаха относително маловажни оправдателни документи. Ние обаче не плащаме средства предварително и понякога отношенията с страните са трудни. Питали са ме някои страни защо и аз съм казвам, че е много трудно да се разработи системата. Системата е разработена по такъв начин, че ние можем а, да се. че ние че ние прилагаме недостатъчно ясни е, политически критерии. Така че ние е, се съобразяваме с е, това, което, за което вие настоявате. Въпросът на госпожа Андреасен. Сен Никога не съм доволен. Винаги бих искал а, Сметната палата да даде положително становище. А, не знам дали следващата година доклада ще бъде положителен, но а, аз изхождам от това а, предположение. Системата е доста сложна. Ние се опитваме да я усъвършенстваме, така че да стигнем, така че процента на грешки да стигне под 2%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 Всъщност палатата поиска за процента остатъчни грешки. Документът е много солиден, надежден. Винаги може да се каже, че има какво да се поправи, но вътре са предоставени всички данни. Докладът е точен и дава точна представа за това, което се е случило. Въпроса на госпожа Иванова за напредъка в областта на качеството, аз вече отговорих, че това е особено важно. Мисля, че сме предус... увеличили броя на, учили... на броя на момичета в училище в Афганистан. Само, че щеше да ви, щях да се радвам, ако мога да кажа, че страна Хигс, благодарение на нас, вече няма нужда от а, помощ. Това е най-добрият резултат. Една страна сама да осъществява социалните си дейности. Това е философията, която се подкрепи от страните партньори. Повечето развиващите се страни са постигнали качествен подход в областта на върховенството на закона, борбата срещу корупцията. Постигнат е значителен напредък и ние трябва да работим с тези страни, за да се постигне по-осезаем напредък. По грешките, свързани с условията за допустимост. условията за допустимост са сложен въпрос, разбира се. Госпожа Холмайер говори за сроковете и за графиците. Понякога службите а, не могат едновременно да постигнат целите, свързани с, спазване на сроковете и осигуряване на добро качество и спазване на изискванията. Сметната палата се спира на тези въпроси, които според нея са важни. Понякога някои тръгват по пътя на най-малкото съпротивление и продължават продължителността на договора. По рамката, по обща рамка за резултатите, работим по този въпрос. Както знаете, ние подкрепа, ние, както знаете, ние подкрепяме усилията за изграждане на пътища в Буркина Фасо са изградени 3000 км. По този начин се осигурява и прехрана. Заедно с това ние установяваме, че че а, в, когато изграждаме пътища, възникват много други въпроси, като свързващи пътища, поддръжката им. Сметната палата задава въпроси за а, изразходвани средства в конкретни области. въпросът за човешките ресурси на делегациите, моят отговор е, че имаме ограничен брой служители, техният брой ще намалее. Е, въпреки е, всичко, ще трябва да продължим да работим добре. Изходът е по-добро обучение на служителите какво друго можем да направим? Насочване на повече служители там, където са необходими. Човешките ресурси трябва да се използват по-добре за постигане на целите. Ясно е обаче, че няма да има повече човешки ресурси и съм казал това на делегациите. Усезателно повишаване на резултатите. Реалните подобрения са реални подобрения. Достъп до образование, до здравеопазване за голям брой хора. Постигнат е успех по много от целите на хилядолетието за развитие. И всъщност ние предоставихме половината от глобалната помощ. Нещата обаче не са само черно-бели. Нашата подкрепа за Китай помогна на Китай, но а, тази помощ е незначителна в сравнение с това, което може да направят самите китайски власти. Подходът на Европейския съюз и има разлика между подход на държавите членки, е, че ние работим за подобряване на ситуацията в страната. Не работим по конкретен проект. Нашия подход е да работим с една страна, за да се подобри устойчиво а, нивото и качеството на живота. В Руанда, например, и болниците – какъв е резултатът? Там болестите при... не са много по-различни от болестите, които, от които страда европейското население. А, постигнаха, постигна се обаче успех в, а, в много от здравните показатели. Що се отнася до обществените поръчки, определено е, че правилата могат да бъдат упростени, но, но докато бъдат променени, трябва да се с правилата трябва да се спазват такива, каквито са по въпроса за госпожа Холмайер. Аз мисля, че вече отговорих. Не съм съгласен и аз, че трябва да се плаща за зле извършени, зле замислени проекти. За бюджетната подкрепа новото съобщение а, говори, повдига същите въпроси. Днешната система е толкова сложна, че не знаят дали средствата ще бъдат изплатени или не. И мисля, че архитектурата трябва да бъде толкова проста, че те трябва да знаят, че ако не изпълнят условията, няма да им бъдат отпуснати средства. По въпроса на госпожа е, Греслер, да, има е, заложен конфликт, но ние се опитваме е, да го ограничим по отношение на напредък, на, на, на докладите за напредък от страните кандидатки, да, има място за подобрение. in this process, but there is a huge consideration about each word in progress report for candidate country. So it's politically so sensitive that one... Въпросът е... Става дума за политически чувствителни документи. Понякога една дума може да предизвика а, буря. Спомням си в Латвия, докладите за напредъка а, бяха най-важното политическо събитие. А, по отношение на планов, на бъдещите планове Мисля, че онова, което е постигнато с, наш, с наша подкрепа, а, не е нещо, което не може да бъде представено в доклад. Аз много внимателно ще а, обмисля въпроса. question, it could be rather an aggregate form, and that would provide completely different... Мисля, че в докладът могат да бъдат представени в дезагрегиран вид всички постигнати резултати. Това съвсем не е трудно. Благодаря ви. И аз благодаря. Палатата иска ли да коментира? Thank you, Chair. Um, благодаря. Искам да се изкажа по един въпрос, свързан с бюджетното подпомагане. Палатата излезе със специален доклад по този тип подпомагане съвсем наскоро. Знаем, че този инструмент дава възможност за големи тълкования по отношение на отпускането или не на такава а, подкрепа и точно там се крие риска. Господин Фелнер го спомена, няма голям риск за грешки при този тип подпомагане, но изборът на този инструмент е пряко свързан с добрите резултати, които се очакват от него и повишената ефективност. Постига ли се обаче този резултат? Нашият специален доклад по темата, както каза и господин Епинг, показва, че е, картината не е точно такава. Благодаря. Господин Рамала, искате ли вие да се изкажете? Sí, <clears throat> muchas gracias. Quisiera responder a dos cuestiones que se nos han planteado directamente. Благодаря. Аз е, ще отговоря на въпросите, които бяха зададени към нас е, директно, като към Сметната палата. Въпроса на госпожа Холмайер и на госпожа Иванова. По първия въпрос на госпожа Холмайер, когато проектът е коректен, т.е. правилен, но е приключен извън предвидените срокове, е, е жалко, че това се установява като грешка, когато става дума за определене броя на грешките. Това е проблем, който е свързан с изплащането на субсидии, което се извършва извън предвидените срокове. Защо? Защото има договор между комисията и между изпълнителя на проекта. Ако комисията е на мнение, че сроковете не са достатъчни и че трябва да бъдат удължени, то тогава ние ще действаме съгласно е, удължените срокове. Но ако комисията не промени поведението си, ние ще трябва да се придържаме към установените от нея срокове. След това по въпроса на госпожа Иванова, това е пак въпрос проблема, свързан с Европейската инвестиционна банка. Аз е, първо мога да посоча, че бележка под линия 4 на страница 254 от нашия доклад е посочено, че трябва да има паритетно споразумение между е, комисията, ЕИБ и Сметната палата, член е, 35 е, от е, правилника за бюджета посочва правилата, по които трябва да се извършват е, операциите от Сметната палата. Тук е очертана сферата на нашите компетенции по отношение на оби, одита от е, ЕИБ. И ако тази правна рамка се промени и се каже, че ние можем да проверяваме, да аудитираме цялата ЕИБ, то тогава ще го направим, но в момента не можем да го направим. Ние се придържаме към паритетното споразумение, така както то е записано в м, финансовия правилник. Благодаря, господин Еренхаузен. Лазар. Е, имаме 15 минути за следващата точка от дневния ред, за това ще бъда кратък. Може би нещо, което до сега не е споменавано, Не го искам да засегна. Да, да, съвсем кратък ще бъда. Е, нещо, което не беше споменато до сега, включването на Европейския фонд за развитие в бюджета, установих че това е много важна цел и за бъдещето и тя трябва да бъде изпълнена възможно най-бързо. Второ, искам да благодаря най-сърдечно за сътрудничество до сега. Ще ви помоля по неформален път е, да продължи това сътрудничество за следващата част от доклада. И трето, коментарите на колегите. Те бяха много добри. Ще ги взема предвид в моя доклад. Поне някой от тях. Благодаря. Господин Фялнер. Съвсем накратко. Личен коментар за това парите да минават през ООН. Трудно ми е да разбера каква ще бъде принадената стойност на всичко това, ако го направим така, защото всички държави членки са държави членки на ООН и са можели, ако искат, да пуснат парите през ООН. Е, не може бюджета на Европейския съюз да е нещо преходно, което да се използва като канал от държавите членки към ООН има проблем с това да има отчетност и да ни виждат като Европейски съюз, който предоставя средства тук. По отношение на бюджетното подпомагане, важна беше тази дискусия. Господин Епинг си тръгна, но ползата за бюджетното подпомагане всъщност са най-вече за този, който го предоставя. Лесно се прави, почти няма грешки. Трябва да сме сигурни, че ползите за получателя са на място. Работата през 2011 година беше ясна насока, която трябва да доразвиваме и да укрепваме гаранциите за по-висока ефективност и полза за получателя. господин Хацимаркакис за НПО-тата. Каза много важни неща. Те са интересни. Е, често имаме организирани от правителството, ушки неправителствени организации, защото при тях е много трудна отчетността. Защото, както каза господин Хацимаркакис, ние може да ги разглеждаме дори като изпълнителни агенции, тези така наречени неправителствени организации. След това възникват проблеми и по финансови въпроси, отчетността и ако те се занимават и с лобиране, това също е проблем свързан с отчетността и не на последно място делът на грешките. В момента, в който започнах да работя в тази комисия преди много години, бях изненадан че нашите проекти в развойни страни имат по-малки, по-малко грешки от проектите в държави членки. Колко повече работя по този въпрос, виждам, че има структури, които създават тази възможност. И за това говоря по този въпрос. Добре, има 2% грешки. Но ако извадим предварителното финансиране, тогава скачаме на 5% ако махнем тогава и бюджетната подкрепа и тогава се, е, ще се дигнат грешките на 8%. След това, ако се гледаме в бъдещето, се притеснявам. Започвам да се притеснявам. И ако бях на мястото на комисията, доста скромно щях да гледам бъдещето. Знайки, че имам 5% бед при финансирането, знайки, че Това ще се увеличи в бъдеще в съответните сектори. Успокоявате ме, като казвате, че ще има още по-големи усилия, за да падне дела на грешките. Добре. Ще се увеличи обаче, според мен, при междинните плащания и крайните плащания. И, и трябваше малко по-смирено да подходите към този въпрос. Малко да сведем очи благодаря. И аз ви благодаря. Изчерпахме точката 3 и 4. Благодаря на господин комисаря, благодаря на Сметната палата. И продължаваме с пета точка дневния ред въздействие върху предоставянето на помощ на извършеното от комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните и служби към делегациите. Господин Калфи е нашия докладчик. Моля да представите своите предложения. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, последните няколко часа обсъждаме това подробно по дебатите по трета и четвърта точка. Преди няколко месеца имаше специален доклад, отличен доклад на Сметната палата за прехвърлянето на отговорности по управление от централните служби към делегациите. Имаше и препоръки от нашата комисия. Това са въпроси, по които вече сме говорили. Ще ги резюмирам накратко. Първо, докладът на Европейската сметна палата е изключително изчерпателен и аналитичен и то е отлична основа а, за подобряване на управлението на ресурсите на ниво делегация. На второ място, ясно е, че прехвърлянето на отговорности е довело до ускоряване на процеса на предоставяне на помощ и подобряване на качеството и на финансовото управление на помощта. На трето място, Имаме проблеми, обсъдихме това по оценка на качеството на проектите. Не говорим само за счетоводни процедури, говорим и за ефективността и ефикасността на тези проекти. Имаше една препоръка, която предоставихме, която е част от външния мандат на ЕИБ. Тя беше да се правят местни консултации там, където това е възможно. Смятам, че това трябва да се използва и по развойната помощ, развойния фонд, т.е. да се правят консултации на местно равнище, където е възможно, преди да се вземат решения по проектите и по време на самото прилагане на проектите. Господин комисария заедно с нас обсъжда въпросите свързани с текучеството на кадрите в делегациите, е, СВД и ЕКО кой какъв процент служители има. Парламента трябва да наблюдава как се развива този въпрос, защото той също е свързан с ефективността и ефикасността. И нещо, което не обсъдихме много подробно по време на освобождаването отговорност, беше свързано с публичните фондове на Европейския съюз и развойната помощ от други донори, които като че ли се сливат. Това оказва въздействие също върху предоставянето на отговорности. И това е резюме на предложението. На базата на предходни решения и препоръки, разбира се, на нашата комисия са разработени и предлагам да ги изпратим на комисията по развитието. Благодаря. Is there any member? Госпожа Гресле. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Калфин за представеното становище, обаче предвид проблемите, които имаме в момента, мисля, че трябва да се опитаме да внесем някои изменения, като изхождаме от специалния доклад на Сметната палата. Мисля, че трябва да проверим а, операциите, които изобщо дейностите, които се извършват в делегациите. Сметната палата направи това, едно и също досие се ползва в различни делегации. А, сега, а, искам точка 6 да внеса пояснения по нея. Скъпи колега Калпин, СБД е отделна институция, комисията е отделна институция, ние имаме задължения за отчетност, които се позовават на институциите. Това, което ви съветвам спешно да избягвате е да не се образува една голяма тенджера, така да се каже, един голям източник, от който да се обслужва всяка институция. Така че, ако не се направи, това няма да можем да направим проверка кой е извършил грешката. Тук искам ясно да посоча, че е, е, единствената точка е, е европейския посланник. Ако допуснем всички други точки, ще трябва да забравим външната помощ и така нататък. Това, което ясно виждам тук е въвеждането на shared management, такъв какъвто познаваме от структурните фондове във външната сфера. Това е логическата последица от нещо подобно и затова мога само да ви посъветвам с опита, който имаме с shared management, е, избягвайте това във външната сфера, защото СВД има много по-голямо влияние върху държавите членки. Затова смятам, че ние като парламент имаме достатъчно правомощия, за да не допускаме това. И виждаме едно малко противоречие. Е, трябва, разбира се, да си сътрудничим и те да си сътрудничат. Надявам се, че го правят. Обаче това не означава това сътрудничество да се прави по начин е, да не се вземат предвид, е, по който да не се вземат предвид задълженията за отчетност на институциите. И тъй като докато комисарът е още тук, искам да използвам възможността да кажа следното. Разпределението на персонала в делегациите трябва да съответства на политическите приоритети. С загриженост установявам, че СВД има над 100 човека в Африка. Това е една трета от е, персонала на тази служба. Значи почти половината са в Африка, обаче СВД никога не говори за Африка. Тоест, ако не е, е толкова важен този проблем Африка и не говоря за него, защо половината ми персонал е там? Това е въпрос на политически приоритети. Политическите приоритети и разпределението на персонала съобразно от тях трябва да бъдат обект на проверка. Ние имаме огромен брой хора, 70 или 60 човека се на островите Фиджия. Защо? и аз непрекъснато слушам за недостиг на персонал. И ами аз предпочитам да съм на Фиджи, отколкото в Брюксел. Не би трябвало обаче това да е критерия. Благодаря ви. Някой друг? Иска ли да се изкаже? Няма. Господин Калфин, искате ли да коментирате казаното от госпожа Гресле? Напълно съм съгласен, че трябва да се съсредоточим върху ефикасната работа на кадрите, както и тяхното разпределение. Трудно обаче да го преценим от наша гледна точка. Може би господин е разполага с необходимата информация за това какъв процент от кадрите се занимават с развойно развитие. Аз не съм достатъчно компетентен да кажа в коя страна трябва да има по-малко и в коя повече кадри. Напълно сте прав обаче, че има доста въпроси, които са нерешени. Те са свързани с а, споделеното управление между отделните институции, между СВД, и а, е, Development Aid или помощта за развитие. Когато СВД бе създадена, обсъждахме точно това. Питахме кой за какво ще е отговорен, кой отговаря за финансовото управление. вие много добре си спомняте, че тогава с СВД имахме различни становища по това, кой да носи окончателната отговорност за финансовите въпроси в делегациите. Явно посланикът Представителят на СВД ще бъде човек. Ако има допълнителна нужда за поясняване на сътрудничеството между лицата, които се занимават с развитие и служителите, които занимават по, с финансовата страна на тези въпроси, аз ще се надявам на предложение и на комисаря, и на заместник-председателя Аштън, защото е ясно, за мен поне, че има проблем. Благодаря, госпожо Гресле. Вие, както и всички останали, може да предлагате изменения до 18 януари по тази тема, 12 часа на обяд. Много ви благодаря. Закривам заседанието. За малко прекъсваме и след това ще има заседание на координаторите. Моля да напуснат залата нези, които не могат или не бива да присъстват на това заседание. Благодаря.